Консорциума, за да ни въведе в материята. Той тук ли е? Czy jest już z nami na sali pan Tom... Господин Арнолд тук ли е? Том Арнолд. Аха, то musimy, musimy chwilę poczekać, tak? Bardzo proszę, че пани се... Трябва да изчакаме за секунда. Добре. Е, може би господин председателят иска думата miał wypowiedź. Междувременно, ако искате да коментирате, имате възможност. Thank you, Mr. Jigerski. Uh, it's a pleasure to be here. First, let me thank you, committee, for the... Благодаря, благодаря, колеги, за поканата към господин Арно. Той ще дойде всеки момент. И благодаря за асоциираното съвместно съседание с комисията ДЕВЕ. Линда не може да бъде тук. Тя се извинява. Линда Маккейвън. И тя ме помоли да я заместя. Работата на работната група – много е интересува нашата комисия. Интересува ни партньорството с Африка. Особено нуждата за инвестиции в заетостта в Африка. Въпросите, по които работи вашата работна група, са много важни за развитието на Африка. Бих искала да чуя какво ще каже господин Арнолд. What, uh, what the task force is Любопитна съм какви ще са препоръките на работната група. Но преди това искам да кажа следното. За нашата комисия – когато говорим за селскостопанска Африка, ние говорим главно за хранителното продоволствие, за неговата сигурност и за производството. Това са нашите основни интереси. Основната цел за сътрудничеството ни с колегите от Комисията по селско стопанство е – Нашата обща селскостопанска политика се прилага и провежда по такъв начин, че не ощетява развитието на развиващите се страни и не спира развитието на местните фермери и ферми, например в Африка. интересуваме. До каква степен вие осветлявате тези аспекти във вашата работна група? Хранителната, продоволствената сигурност е ключова за развитието, особено в, и в контекста на ОСП. Докладът за Африка за 2018 година от Съюза за зелено развитие подчертава трансформацията, която се случва в Африка по посока на хранително продоволствие и трансформация на селското стопанство. Много важни в този контекст са малките ферми. Те трябва да поощрят развитието на селското стопанство. Това означава, че рецептата за успеха не, в Африка не са непременно монокултурите и голямо мащабното селско стопанство. Maybe I will continue. Okay. Може би да продължа. Африканският съюз задава някои основни цели за селскостопанското развитие и хранителното продоволствие на Африка. Тези цели са заложени в декларацията от Малибо през 2014 година. Те включват прекратяването на глада, увеличаване на производителността, постигане 60% ръст на селскостопанското производство. 30% увеличение на заетостта в селскостопанския сектор и заделяне поне на 10% от публичните средства за развитието на селското стопанство. За съжаление, много африкански страни не са по пътя за постигане на тези цели. Но е хубаво да видим ситуацията на онези, които се доближават до тези цели. Например, Етиопия, която е постигнала 60% ръст – и където бедността намаля наполовина. Това подчертава колко важно е селското стопанство за намаляване на бедността. Ясно е, че ни трябва повече частни инвестиции. Това ще е добре за всички страни. Но правителствата и партньорите ни трябва да осигурят факта, че инвестициите ще са в полза от економите и народите на Африка. Развитието на африканското селско стопанство разчита на публични инвестиции и публична подкрепа Частният сектор е важен и е необходим, но публичният сектор също е важен. Примерът в Азия показва това. Има много предизвикателства, като загуба на реколта, достъп до пазара и складиране. както и преработването на храните. Друг фактор е достъп до кредити за малки търговски ферми. Кредити, които не се дават от търговски банки, нито пък от микрокредитни институции. САЩ поне поде Европа Европейския инвестиционен план за устойчиво развитие. Мистер Арнолд, which kind uh, of recommendation Любопитна съм да чуя препоръките на работната група на господин Арнолд по повод на този външен инвестиционен план или пък по отношение на Европейския фонд за устойчиво развитие. Uh, finally, finally, I need to, to make uh, announcements with, with concern only members. И накрая, едно съобщение за членовете на комисията ДВ. Крайният срок за трите становища на структурния план за ОСП, за хоризонталния регламент – и за разпоредбите за изменения е до 12 декември 12 часа. Благодаря ви. Благодаря. Както разбрахте, нашият гост вече дойде. Той е председател на оперативната група за селските райони на Африка. Ако трябва да представя нашият експерт и ако трябва да спомена всичките му постове, ще трябва да говоря много-много дълго. Той работил в ОИСР, вземал е много високопоставени позиции – Работил е в много институции. Как сте успели, това е моят първ въпрос, как сте успели да вземете толкова спостове в толкова различни институции? Но естествено, много по-важно е какво ще кажете, така че давам думата веднага на господин Арнолд. Благодаря ви. Извинявайте, че малко закъснях, но много се радвам, че мога да, да говоря от името на на оперативната група за селските райони в Африка. Основната ми цел е да ви дам представа за това, докъде сме стигнали в нашата работа и какво правим наистина, какво искаме да постигнем, какъв доклад искаме да изработим. Нашата работа не е довършена, трябва да я привършим много скоро, но е, е хубаво, че може да слушаме коментарите на хората, ще ги отразим в, докладите, в доклада и благодаря за тази възможност да се срещна с вашите две комисии, комисиите Агри и Деве. Може би да започна с политическия контекст, в който бе създадена оперативната група. Всеки знае, че нивото на политически ангажимент между Африка и Европа се увеличава през последните години поради различни причини. Има срещи на високо роднище между двете страни. Председателят Юнкер в речта за е, състоянието на Съюза предложи Африканско-европейски съюз за увеличаване на устойчивата заетост. Това е много важно. А, много важна инициатива за Европейския съюз. И така, нашите параметри бяха зададени от Европейската комисия по-рано тази година. Започнахме работата си през май и ще продължим работата си е, през следващите няколко седмици до декември. Когато погледнем бъдещето на сълскостопанските райони в Африка, виждаме, е, е, гледаме през бифокална леща. Трябва да се попитаме как може заетостта в Африка да нарасне, така че да удовлетвори нуждите на нарастващото население и как селскостопанския сектор може да удовлетвори нарастващите нужди на населението. Това е първо. И второ, какъв може приносът да бъде от страна на Европа в партньорството си с Африка, така че да се увеличи заетостта. Предизвикателствата на Африка са огромни. <clears throat> Това е регионът, където населението нараства най-много. не очаква населението да нарасне от 1,5 през 2015 до, 1, до 2,5 милиарда 2050 година. И през 2015 до 2050 година африканското население ще представлява 70% от нарастването на глобалното население. Това е страхотна статистика. Увеличението на населението означава и повече нужда от работни места. 20 милиона на година са хората, които встъпват на работния пазар и имат нужда от работа. 60% от това население идва от селските райони в Африка. Тези цифри накараха оперативната група да заключи следното. Най-напред, основната политическа предизвикателство пред Африка е да се създадат работни места, които да поемат нуждащите се от работа. И на второ място, селскостопанския сектор трябва да играе основна роля в економическото развитие на Африка. И <clears throat> най-важното за политиките е за увеличаване на заетостта в селските райони. Ние разбираме, че, те, че този сектор е, оперира в обширен политически и економически контекст – в нашия доклад ние казваме, че е важно да се разрешат конфликтите, да се създаде макроекономическа стабилност и политическа стабилност, да се зададе по-добра политика в областта на здравеопазването, енергетиката, образованието и медицинското обслужване в Африка. Трябва да се опазят природните ресурси на Африка и трябва, да бъде, и трябва партньорството ни с Африка да се спре именно на тези основни точки. Така може да отбележим напредък. Ние в оперативната група няма да се впускаме в подробности, по тези въпроси. Нямаме мандат за това, но ние ще се съсредоточим върху селскостопанския сектор и ще дадем препоръки за това какво може да се направи за увеличаване на заетостта. За да отговорим на този въпрос, се основаваме на четири аспекта. Най-напред – ние се застъпваме за използване на териториалния подход за увеличаване на заетостта, осветляване на взаимовръзката между градските и селските райони, нуждата от инвестиции в публични услуги в селските райони и създаване на повече работни места в селските райони, които да привлекат повече хора. На второ място, <clears throat> ние предлагаме мерки за подкрепа на прехода в селското стопанство на Африка. Има много големи разлики в производителността и растежа между отделните африкански страни. Там, където има добро селско стопанство, се вижда ангажимент на правителството, положителна, положителна обстановка за фермерите. Нашата цел е повече африкански страни да постигнат тези високи стандарти на производителност. И на трето място, ние препоръчваме инвестиции в една устойчива хранителна промишленост в Африка. Ние знаем, че тази индустрия е недоразвита и виждаме, че Африка може да задоволи до голяма степен нуждите си от храна но за момента тези нужди се задоволяват от вносове. И тук може да се инвестира в частния сектор, може да се доизгради веригата на създаване на стойности и може да се подкрепят географските индикатори в Африка. На следващо място защитата и управлението на природните ресурси в Африка. Това е ключово за борбата с климатичните промени и поощряване на развитието на, селските, на селското стопанство. Тук Европа може да помогне много и да създаде селско-стопански стратегии за Африка. За Африка. Ние ще обсъждаме всички тези точки в нашия доклад и ще излезем с препоръки. Препоръки, които би трябвало да се приложат от Африка в сътрудничество с Европа. Ние казваме, че е важно да се създадат капацитети за прилагането на тези препоръки. Ние подчертаваме, че селско-стопанския сектор и селските райони трябва да играят основна роля в създаването на заетост в Африка – и в Съюза Африка Европейски съюз за създаване на заетост, предложен от Юнкер. Ние смятаме, че нашия доклад ще е началото на един план, стратегически план за създаване на стабилни инвестиции и заетост. Партньорството трябва да оперира на три нива хора дух, към хора, бизнеси към бизнеси, селски стопани към селски стопани и правителства към правителства. Трябва да се, нашите об, об, общества и бизнеси да се обвържат и да се използват модерните технологии, за да се използват всички възможности и наличен опит има роля за политическото ръководство. И аз ще кажа следното. От комисията, от е, съвета на министрите и от парламента и държавите членки може да се създаде един съгласуван подход, който да помогне на Африка да се справи с, с настоящите предизвикателства. Има нужда от повече заетост в селските райони, особено за младите хора. Това е основен политически приоритет. Отново искам да подчертая. Много се радвам, че мога да говоря с вас по тези въпроси. Вчера, т.е. в понеделник, говорих пред с министрите на селското стопанство. Там видях много голям ангажимент към нашата работа. А сега с интерес очаквам вашите коментари. Много ви благодаря. Госпожо Хойбуш. Я, данка, Благодаря, господин Арнолд. Радвам се, че съществува такава оперативна група и се радвам, че господин Хауган и комисар Мимица работят с тази група. За нас са важни борбата срещу глада и борбата с бъдещите предизвикателства в бъдеще – ще има все повече млади хора, които ще имат нужда от работно място и които ще искат да поемат бъдещето в своите ръце. Имам два въпроса. Мисля, че имаме голям потенциал да увеличим производството на храни в Африка. Трябва обаче да се видят какви могат да са методите, какви методи се използват в момента. Има една инициатива за увеличаване на методологията и привличането и ангажирането на повече хора и, и, и осигуряването на економическата сигурност на хората, които се занимават за селско стопанство. Тоест, моят въпрос е, виждате ли и вие тук потенциал? На следващо място – е, в този доклад ще се осветли и клима. Климата, промените в климата, специално за Африка промените в климата са много важни. И когато говорите за отговорни инвестиции, ме интересува каква е ситуацията на регионално равнище. Каква е ситуацията за даване на кредити на местни фермери? ми изключиш панства благодаря. Боя се, че всеки има само по една минута. Съжалявам, няма как да дадем повече време. Госпожо Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря ти, Том. Аз съм много добре запозната с биографията на господин от Тук съм съгласна с председателя. Като говорим за селско стопанство. Аз имам два конкретни въпроса. Европейската ОСП се разви. Интересуваме доколко тя има положително или отрицателно отражение върху вашата работа в Африка. И на второ място, какво можем да научим от европейското минало – за развитието на селското стопанство, нещо, което би ви помогнало в работата в Африка. Мисля, че това е важно, защото дори от чисто егоистична, ако не морална точка, ние трябва да помагаме на африканския континент. Проблемите там са огромни. И на мен ми се струва, че тук ще трябва политическа смелост от страна и на държавите членки и на парламента, така че да се направи необходимото при предоставяне на помощ за Африка. В противен случай децата на нашите деца ще пострадат. Благодаря, господин Агню. Е, вие сам зададохте няколко въпроса, господин Арно. Аз ще ви отговоря. Първо, вие казахте какво е добрия модел. Аз съм живял преди 40 години в Африка, работил са там. Мисля, че е, фермерския модел на Родезия беше отличен, защото всички, които работеха във фермите, имаха настаняване, образование, здравни грижи и не се оказваха накрая в е, крайградските гета. Какво трябва да направят европейците? Не бива да обесърчават африканските фермери да не използват ГМО, защото те много им помагат. На второ място трябва да се упражни натиск над южноафриканското правителство. Трябва да се сложи край на тези убийства по фермите. Господин Фланаган, благодаря ви за представенето. Съжалявам, че няма повече колеги да ви чуят, защото в парламента има много хора, които все се оплакват, но когато се стигне до намиране на решения, някак си всички се изпаряват. Както и да е. Благодаря за вашето представене. Вие е, попитахте какво ние можем да направим. Нещо, което непрекъснато се казва и то от страна, която е минала през глада, е, че работата на Европейския съюз е да нахрани света. Аз обаче не смятам, че нашата работа е да нахраним света. В крайна сметка най-добре е да се нахраниш сам и да си развиеш собственото земеделие вместо някой друг – да те нахрани. Не, че аз съм християни, но знаете притчата научи човека сам да си лови риба. Защото иначе вие ги храните известно време и след това те нямат нищо. Не знам какво мислите за тази арогантна цел на Европейския съюз, че ние трябва да храним света. Не е ли много по-добре хората сами да се нахранят? не мисля, че ако ние предлагаме да ги храним, това дългосрочно ще е добре. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Арнолд, за това, че сте тук и отговаряте на нашите въпроси. Като говорим за това, какво бихме могли да направим за Африка, то знам, че много колеги са на мнение, че трябва да предложим собствения си модел на селско стопанство. Аз обаче не мисля, че това е така. Африка трябва да има различна система. Защото при нас, например, има супермаркети, има опит да се работи с минимален брой наети лица, докато в Африка мнозина се нуждаят от работно място. Вие самия знаете ли, какъв вид селско-стопанска политика би проработила в Африка. На второ място говорим за споразуменията за економическо сътрудничество с Африка. Реалността е, че така се стига до крайна либерализация на африканските пазари – не знам дали правим нещо добро или не. Колегата Андрю. Благодаря, господин председател. Благодаря ви и на вас за представенето. Тежка е задачата, много размисли, много въпроси. И вие казахте, че не трябва да се правят грешките, които сме правили в Европа. Струва ми се, че в селското стопанство всъщност настъпи някаква финансова, финансово преобразуване. Но освен това Африка и Европа имат различни истории, различна култура и ние не можем да налагаме това, което се прави от единия континент на другия при селските райони по-скоро ние би трябвало да помагаме на Африка с различни регионални проекти, не да им се дават рецепти. И в това отношение искам да ви попитам за териториалното инженерство. Не знам дали то ви интересува, защото наистина не става дума за пробутване на някаква програма, а по-скоро за териториални партньорства. Имаме също така и бюджет за Европейски съюз Африка, но какъв е точно той? Бюджет за партньорство. Then the next speaker is... Гос... Колегата Мичи от името на комисията. Благодаря ви. Ние сме в тесен контакт с Том. Това е удачен момент за разговор, защото наистина господин Юнкер излезе с доклад за съюза между Европейския съюз и Африка – на 18 декември във Виена този доклад ще бъде представен в резюме. Това мога да кажа на членовете на парламента, които се изказаха. В доклада ние не казваме, че трябва да изхраним света по европейски модел. Ние искаме да наложим водеща роля на Европейския съюз, така че да се намират местни и регионални решения за Африка. Може би нашият подход е един от възможните подходи, той не е единственият обаче и има смесване на различни елементи. Днес в Рим се провежда конференция за системите за иновация. Там също има неща пригодни за африканския континент. Що се отнася до търговията, знаете, че имаме свободна търговия като подход за целия континент. Трябва да се запитаме как споразуменията за партньорство могат да се използват за търговските зони. 55-те страни в Африка трябва наистина да разчитат повече на себе си. Един от успехите на Европейския съюз е интеграция чрез търговия, защото Африка сама по себе си не се интегрира. Тя работи по-скоро на модела на центъра и маргиналията и това не помага за изхранването. Но когато има дисбаланс, ясно е, че се създават и зависимости. Ние трябва да създадем регионални пазари – и да помислим за социалните модели, които се развиха чрез ОСП през последните десетилетия. Да мислим за устойчивото развитие, за това, което сме научили при териториалния подход. Защото в Африка това е голямото предизвикателство, териториалния подход. За това и проекти от вида на лидер – могат да бъдат успешни. Трябва да се създават работни места, така че хората да не емигрират към големите градове и техните гета, защото там те няма да намерят работните места, за които са мечтали. Друго важно понятие е – устойчиви системи за изхранване. Ние трябва да помислим как да има по-разнообразни начини на хранене. Никой не спомена Например, недохранването. Имайте, но също така в този континент има проблеми и с затластяването не само с недохранването. Това ще се окаже бомба с закъснител и ще се отрази и на демографския растеж. Трябва да се мисли за по-разнообразни начини на хранене. Климатът, разбира се, ще бъде измерение от ключово значение. По точка 9 това също беше споменато. Това се каза и на срещата в Мадрид. Ще има проблеми с правата, правата върху земята, достъпа до вода, от ключово значение също така, предизвикателствата при изсичането на гори. Аз нямам никакво съмнение обаче, че специалната група и нейните членове през следващите седмици ще съставят един убедителен доклад, който отразява основното разбиране, но също така и основни сигнали към комисията, съвета, парламента и държавите членки, как холистично да се съгласува по-добре и как дългосрочно пък да имаме по-добро партньорство с Африканския съюз. за да помагаме и за смяната на моделите, през които трябва да мине Африка краткосрочно. Много въпроси имаше. Нека чуем отговорите, господин Арнолд. Much agree with a lot of what Leonard Mitzi has just said. Аз съм съгласен всъщност с това, което каза господин Ленар до голяма степен. Може би ще включа всичко в един обширен отговор. Основната дума в моя отговор би трябвало да бъде думата партньорство – Както каза и господин Юнкер в речта си за състоянието на Съюза, ние променяме отношенията, естеството на отношенията между Европейския съюз и Африка. Е, преди имахме търговски отношения, докато сега, поне теоретично, е, ние вече работим и чрез политическо равенство и това трябва да е отправната точка – защото на много места Африка сама си е изработила политики. Вие споменахте такива места. Декларацията от Мапуто или декларацията от Малебо 2013 година. Така че Африка си е определила сама ангажиментите – и малко или много се придържа към тях, има някакви резултати, но трябва да има по-добри резултати от това, което вече е поела като ангажимент. Необходимо е Африка да има собствени цели. Това ще помогне за едни силни отношения с Европа. И Европа може частично да помага до някъде заради собствения си опит. Госпожа Магине спомена ОСП и това как се е развивала през последните 20 години – не можем да отречем, че преди 20 или 30 години ОСП наистина вредеше на интересите на африканските фермери чрез рефинансиране на износа и други мерки, но това със сигурност вече е променено. И цялата промяна на ОСП през последните 20 години е според мен води до по-голям акцент върху селските райони, околната среда, качеството на храните. Всичко това са общи принципи, които могат да се прилагат и спрямо Африка, но когато се пригодят към Африка. И това е и част от отговора – Стана дума за агроекологията и така нататък. Мисля, че трябва да се съобразим с всичко това. Утре аз се срещам с Елфил, които много добре работиха и по агроекологията, и по миграцията. Но основното тук, и така се връщам до партньорството, е, че в Европа трябва да се усети собствения интерес да се помага на Африка. Това би трябвало да е в основата и на политическия ангажимент. А за това дали Европа ще изхрани света, не мисля, че това е европейската политика по-настоящем. Но Европа със сигурност променя собствената си земеделска политика. Прави го през последните 20 години по посока на хранителната и продоволствена сигурност, което не значи само да се произвежда достатъчно храна, а здравословна храна. Нещо, което може напълно легитимно да се постави на масата и при разговорите с Африка. А що се отнася до повечето от селско-стопанската дейност в Африка, тя обикновено се извършва в малък мащаб. Необходимо е да се намерят начини за подобряване на производителността, сигурността. Това мисля, че е и духа, в който ще напишем препоръките, но няма лесни и прости отговори. От една страна имаме увеличаване на адаптивността, от друга страна да се развива економиката на селските райони, така че хората да могат да зависят от тези доходи, а не да трябва да ги допълват с други. Струва ми се, че хранителната индустрия на Африка, която е неразвита в момента, трябва да се развие. Но това ще стане не само чрез частния сектор. Самите правителства трябва да създадат условията, така че частния сектор да има интерес да инвестира в хранителната индустрия. И това може да се направи чрез схеми за хранителна безопасност, схеми за търговия с Африка и изобщо тази система на веригата на стойност. Благодаря на всички за, за коментарите. Наистина повечето от тях са много уместни. Последните си коментари ще направя на фински. Благодаря на ораторите и участниците. Благодаря на господин Арнот и му пожелавам всичко най-добро в работата му. Пожелавам му да постигне добри резултати. Благодарна съм, че двете ни парламентарни комисии проведах тези разисквания по въпросите на изхранването. Европейския съюз е най-големия донор на помощ в света. Производството на храна е област, която искаме да развиваме в развиващите се страни, да помогнем на хората сами да си произвеждат храна, за да могат да си изкарват прехраната. трябва да се вземе предвид, какво трябва да се има предвид при производство на храна, методите на производство, не искаме да се разрушава почвата, не искаме да замърсяваме водата. Също така трябва да мислим за вътрешния пазар и неговото функциониране, за да могат хората да се изхранват, да се изкарват прехраната. Господин Арнолд към края обобщихте тази дискусия много добре. Казахте, че имаме нужда от добро сътрудничество и разбира се, това е въжи и при производство храни, и при сътрудничеството за развитие. Благодаря ви за тези разисквания и мисля, че предполагам, че ще продължите с вашето заседание, но от нас това е всичко. Dziękujemy bardzo pani przewodniczącej, dziękujemy komisji DEWE, sekretariat. E, благодаря на Комисията по развитие, благодаря на секретарията за това, че подготви днешната среща. Благодаря най-вече на експерта господин Арнут. Впечатлени сме от вашата работа и се надявам, че ще имаме още възможности, може би още в този мандат, да ви чуем. Сега обаче искам само да ви благодаря. Има още една точка в дневния ред на Комисията по селско стопанство. Връщаме се пак към девета точка в дневния ни ред. Всички ли чувате? Добре, чудесно. Благодаря още един път. Девета точка размяна на мнения бих искал да поканя нашите гости да дойдат тук на подиума. господин Бакс и госпожа Полкинен. Размяна на мнение по повод седмицата на правата на човека и Декларацията на ОНЕ за правата на селените и други хора, които работят в селските региони и глобалните предизвикателства, които се отразяват на правата на човека в селското стопанство. Както знаете, ние решихме да проведем седмица по правата на човека тази седмица отбелязваме 70-та годишна от декларацията по правата на човека и това е важно за Комисията по селско стопанство. Много се радваме, че имаме възможност да говорим по този въпрос. Тук е господин Стивън Бакер който е, програмен, който е ръководител по програма по отчетност в Fian International. Искам да го приветствам. Госпожа Пулкина е също е при нас. Тя е от Европейската служба за външна дейност. 10 минути за господин Бакес и 5 минути за госпожа Пулкинен. Много съжалявам, че толкова е, кратко време ви предоставям. Благодаря, господин председател. Малко време имаме. Ще има ли възможности за въпроси и отговори след това? So thank you very much for, for inviting me on the committee on, in order to... Благодаря за това, че ме поканихте да говоря по декларацията на ОНЕ за правата на селените и другите хора, които работят в селските райони. Тази декларация беше прията преди два дни в третия комитет на ОНЕ в Нью Йорк. Аз ще се върна на въпроса много бързо. Тази декларация е важна по няколко причини. Аз ще представя някои широко известни факти. Е, тя е насочена към селените, производителите и всички, които работят в селските региони. Това са хората, които гарантират продоволствената сигурност и продоволствения суверенитет на общностите. Те са онези, които хранят 70% от хората в света, т.е. 70% от цялата произведена храна се произвежда в дребни производители, а също така те са гарант за качеството на храната те създават и по-голямата част от работните места в селските региони. Също така защитават природните ресурси по устойчив начин и по този начин участват в решаването на проблемите, свързани с измененията в климата. Какви са Предизвикателствата. Днес фермите изчезват. Това е широко разпространено явление в контекста на изчезването на големите комплекси и разрастването на големите ферми за сметка на малките. Приходите са много ниски, понякога са под линията на бедността земята се концентрира в ръцете на големите фермери, но също така има заграбване на света, което е глобално явление. И тук в Европейския съюз ние имаме много по-голяма защита, но почти във всички региони селените и работещите в селските региони са изложени на опасност, свързани с престъпност, принудително изваждане и така нататък. Правозащитниците, които страдат най-много от престъпност, са тези, които живеят близко до земята. Искам да спомена една резолюция, прията от Европейския парламент миналата година. Е, беше, подготвителната работа беше на Комисията по селско стопанство за концентрацията на а, фермите. Селените са, страдат от, сестрам, от системна дискриминация, виновна за която е и политиката. ОСП може да се каже, че до голяма степен е довела до разрастване, до развитието и възхода на големите ферми и изчезването на малките. Искам да спомена още една резолюция, прията тази година по нарушаване на правата на местните хора, в това число и заграбване на земя. Това е първата декларация на Европейския парламент за правата на селените. Европейския парламент призова държавите членки да подкрепят тази декларация. няколко конкретни въпроса. Аз вече говорих за контекста, за селените в, по света. Според някои данни, 80% от храните, произвеждани в света, се произвеждат от селени и дребни фермери, а 80% от хората по света, които, жи, които гладуват, живеят по селата. Тук има една особена ирония. Също така трябва да спомене и положението на жените в страните на юг от Сахара. Жените са тези, които участват най-активно в производство на храни. В Азия жените произвеждат 50% от храните, а в Латинска Америка 40% от жените е, участват е, в е, осигуряване на храни. Независимо от това, жените са тези, които в най-голяма степен страдат от недохранване и глад. Поради липса на време ще се спр... ще пропусна процеса по приемане на декларация – с оглед на продоволствената криза през 2007 и 2008 година, движението Вия Кампесина представи тази декларация на съвета по правата на човека в Женева. И продоволствената криза от 2007 и 2008 година uh подсказа, че трябва да се предприеме нещо. Прескачам заседанията, които бяха проведени и на които беше подготвена декларацията. Последното заседание беше през 2018 година. Няма да споменавам как се как еволюираше съдържанието. Тази седмица третия комитет в Нью Йорк, и това е комитета, който се занимава с социалните и хуманитарни въпроси, прие тази декларация с голямо мнозинство. Имаше много гласове въздържал се, имаше и 7 гласа против. През септември ще бъде ратификацията съвсем набързо показвам една карта. Картата понякога е по-информативна от обясненията. Виждате как, гласува, как гласуваха страните Африка и Азия. Подкрепиха почти изцяло декларацията с някои изключения в Латинска Америка е, Бразилия, Колумбия, Аржентина се въздържиха. В европейския регион ето това е ситуацията. Ето, включил съм страните от Европейския е, съюз. Е, както виждате, голям брой въздържали се. В Европейския съюз само две страни гласуваха за декларацията Португалия и Люксембург три държави се гласуваха против Швеция, Обединеното кралство и Унгария. Швейцария обаче гласува за, което е добър признак, както и други страни, като Молдова, Молдова, Монако, Беларус, Сърбия. Един много важен въпрос е това, че декларацията не е, е егоистичен подход за защита на определени интереси като селени. Често ме питат защо няма система защита на правата на електротехниците, да речем. Тази декларация всъщност е от общ интерес това не е само инструмент за защита. По причините, които споменах, изчезват ферми, е, има нападения, има дискриминация. Но тя е много важна и с оглед на опазването на биологичното разнообразие. Опазва се доброто състояние на почвата. И също така а, има отношение към развитието на селските региони и заетостта там. В заключение видяхте как гласуваха държавите членки и е, имам едно провокативно заключение. Държавите членки на Европейския съюз твърдят, че са борци за правата на човека, но виждаме, че огромния, огромното мнозинство държави членки не са гласували за тази декларация. Важно е това, че има промяна. Европейския съюз би трябвало да си дадат сметка, че тази декларация е необходима и че правата на човека е област, която се развива и, и че декларацията е много нужна. Думата има Ано Пулкинен за не повече от 5 минути. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа депутати, за мен е удоволствие, че съм днес тук и а, мога да разговарям с вас във връзка с Декларацията за правата на човека. Най-напред бих искала да продължа казаното от колегата като заключение и да потвърдя, че Европейския съюз, държавите членки са застъпници за правата на човека. Никой не прави толкова за правата на човека като нас и трябва да се гордеем с него. За тази конкретна декларация и правата на лицата, живеещи в селските региони, на която отдаваме голямо значение – Европейския съюз работи конструктивно в преговорите по правата на седните други хора работят в селските региони. И тук искам да подчертая, че това е междуправителствена работна група, т.е. участват държавите членки. И като Европейски съюз се опитваме да координираме съвместните решения. Както беше споменато, декларацията беше приета в понеделник и действително 119 страни членки на ОНЕ, дадаха своята подкрепа. 49 страни се въздържаха поради притеснения, свързани с съдържанието на декларацията. В този процес под председателството на Боливия Отчетахме, че някои от предложенията, които направихме, бяха приети. Текста претърпя и някои положителни промени. Оценяваме и конструктивния подход в Женева. Текста обаче повдига проблеми не само за някои държави членки на ЕСА, но и за други страни членки на ОНЕ, в това число създаването на нови колективни права на човека – и идеи свързани с правото да се иземва земя и хранителен и продоволствен суверенитет във връзка с правата на човека. Някои държави и членки имат въпросителни за правно задължителни международни споразумения, особено в областта на околната среда. Този инструмент не е правно задължителен, но с оглед на сложността на документа бихме приели, бихме предпочели документа да се приеме по-късно, за да се даде възможност за анализ и за дискусия на въпросителните но тази, е, този вариант не беше прият. Въпреки, че Европейския съюз не даде своята подкрепа, е, той е готов е, да работи с всички партньори за преодоляване на неравенството между градското и селското население и да се реализират всички права, в това число економически и социални права на лицата, живеещи в селските региони тъй като сигурното владение на земя е особено важно за всички, които живеят в селските региони Нека да ви кажа накратко какво прави Европейския съюз. Европейския съюз поделя анализа, че несправедливия достъп до следа е свързан с лошото управление. Следователно се използват всички инструменти, за да се спазва правен ред и международно правни насоки, като дневния ред 2030 и целите за устойчиво развитие. Европейския съюз през юни миналата година прие нова концепция за развитие, която дефинира стратегията за следващите години. Справедливия достъп до земя и ресурси е част от консенсуса, който ще се реализира чрез подход основа на правата. Европейския съюз подкрепя системата основана на правила. Um, Всички мерки са представени в брошурата на Европейския съюз за отговорно управление. В заключение искам да ви уверя, че Европейския съюз ще прилага многостранен подход, така че всички, така че да се защитават правата на човека. Ще продължим работата си по изпълнение на принципите на устойчиво развитие и управление на земята. Очаквам вашите ресурси. Благодаря, казва председателят. Една минута за всички. Една минута. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че е много лошо това, че когато говорим за правата на селяните, го оставяме за последния час и нямаме време за дебат, особено като си имам предвид колко време трябваше да мине да се организира тази проява. Приветствам дейността, извършена от Вие Кампесина и партньорите. Е, за да е, утвърдят е, декларацията за правата на селените и дребните фермери. Това е важно за всички. В Европейския съюз говорим за заграбване на земя и това е факт е, че в Европейския съюз също има заграбване на земя. Ясно е, че Повечето от държавите членки е, се въздържаха с изключение на Португалия и Люксембург. И ще им, е, искам да им благодаря за ангажимента към тази декларация. Но също така и защото смятам, че това е много важен инструмент. Е, правата на е, селяните да, се, да имат предимство пред агресията на финансовия капитал. Говорихме за заграбване на земя. Herzlichen Dank fürs Wort. Ich sitze hier und ich schäme mich. Ich schäme mich Сраме. Сраме, че Европейският съюз ние говорим за човешките права, празнуваме ги, честваме ги вече цяла седмица. А сега, когато става дума за правата на малките селски стопани, когато става дума за тях, ние не гласуваме за тях техните права. Един милиард селяни са дискриминирани Техните права са потъпквани, те са маргинализирани и животът им е заплашен. Питам се, защо Европейския съюз се въздържа, когато става дума за човешките права на фермерите. При подобни ситуации реагира по същия начин. Какво Просто ме е срам. Госпожа Магинес. Благодаря. Трябва да тръгна след малко. Имам тристанна среща. Но мисля, че жалко е, че по това време се случва този обмен на мнение. Аз нямам достатъчна информация за тази декларация, но говорихме за групата за Африка и може би може да се свържете с тази група и това е най-конструктивното, може би, което може да се случи тази вечер. В моята страна имаше много конфликти по повод на земята, така че земята, конфликтите, това е нещо много чувствително. Трябва да продължим да гледаме да следим правото на хората да притежават земя навсякъде по света, защото това е в основата на всички конфликти, господин Андрео. Благодаря набързо. Много съжалявам, че това дебата не се проведаха преди дебата за реформата на ОСП. В крайна сметка не бива да пренебрегваме а, тези въпроси. Аз мисля, че това е в интерес на всички, е в интерес на демокрацията. Въпросът, който се поставя е за продоволствената сигурност и суверенитет. Това трябва да е в центъра на, политическите, на политическият дискурс. Можете ли да направите анализ и да кажете защо почти всички държави членки на Европейския съюз се въздържаха при гласуването? Това е свързано с въпрос, който ни вълнува от много отдавна и това е гарантирането на продоволствената сигурност в цял свят. Аз мисля, че в крайна сметка – ако има концентрация в производството, това не е в интерес на европейските производители. Merci, euh, Monsieur le Président. Euh, une réponse rapidement en trois points. Euh, qui répond... По три точки ще ви отговоря на бързичко. Първо,